Colleghi, anche se eh, non vedo una grandissima partecipazione, credo che dobbiamo iniziare. И така, колеги, е, мисля, че е редно да започнем. Мина, минаха първите 15 минути. Така че надяваме се повече колеги да пристигнат в последствие. И така, Джон Бел е сред нас. Добре дошли. Той е директор на биоекономика, отдел иновации и развитие. Той ще ни представи обзор, свързан с актуалното състояние на храна 2030. Ние работим в много области заедно и с комисията и с частния сектор за поощряване на развитието на научните изследвания. И научните изследвания и иновациите са много важни за селското стопанство, защото това е всъщност принос за едно устойчиво и конкурентоспособно селско стопанство. След презентацията ще имаме кратка, кратък дебат. И така давам думата на господин Джон Пел. Благодаря. Доктор Пол Текастро беше лидер в отношение, по отношение на научните иновации. Е, инициативата е Биоекономика започна в Милано. Искахме да отговорим на нуждите на системата на селското стопанство. Как виждаме цялата хранителна система по отношение на иновациите и научните изследвания? Е, за това ще говоря днес. Аз съм директор на биоекономика в дирекцията научни изследвания и иновации. Имаме различни тенденции, които наблюдаваме и тях именно ще се опитам да опиша. Днес ще говоря за храна 2030. В тази стратегия сме се опитали да уточним тенденциите до 2030 година и се стараем да развием на базата на нашите заключения един устойчив подход. Разглеждаме сигурността на производството на храни. Моите послания са три. Най-напред хранителната система е една от основните предизвикателства пред нашата економика и нашите общества за идните 20 години. За да се справим с тези предизвикателства, въпреки че имаме определени политики, трябва да а, се справим с системата от вилицата до фермата, от производителя до потребителя. Така че тези, които работят във ферми, в селското стопанство, да могат да работят по иновативен начин. И на трето място, ако искаме да постигнем целите на нашите политики, трябва да имаме много високи амбиции за научните изследвания. Трябват ни ускорени резултати, за да може за да може да опосредстваме промяната, която е нужна. И така, тези, които се занимават с научните изследвания в комисията, нямат отношение с при вземането на решения, но смятам, че ние и вие трябва да работим много заедно, за да има обмен на информация и това е важно за инвеститорските фондове и програмите. И така ще започна най-напред с следния слайд. Това е перфектния шторм. Ние не винаги осъзнаваме, че хранителната система е едно от най-големите предизвикателства пред човечеството. Президент Макрон каза, че няма план Б, няма други възможности, когато става дума за биологични ресурси. Когато приемаме МФР и когато се взимат решенията, свързани с МФР, трябва да знаем, че имаме много малко време до 2300 година. Тоест има само два цикъла и половина, два бюджетни цикъла и половина до тогава. Какво имам предвид? Климатичните промени. Както виждате, селското стопанство произвежда много голяма част от емисиите. Губи се много храна, разхищава се много храна. Една трета от храната, която се произвежда, се разхищава. Това означава, че ако не направим структурни промени, ако не реорганизираме нашето общество и економик, економиката си, ще губим още повече храна. В Катовице форумът ще се занимава именно с тези проблеми и как да се променят мите, така че да се намалят и въглеродните емисии. Или пък нещо друго. В Европа за първи път имаше урагани от Атлантика. Това е началото на нов момент в развитието на времето. Тоест, имаме промени във времето, нови феномени се наблюдават. Аз бях в Польша миналата седмица и там климатичните промени също се виждат. Проблемът е с водата, проблемът е с почвата. Там трябва да насочим усилията си. И така, има много неща, които се променят в агрохранителната система. Ако погледнем целите, свързани с преодоляване на глада и намаляване на броя на, на хората с наднормено тегло, ще видим, че, има, че ситуацията е, че 3 милиарда хора зависят от риболова за своя протеин. Но рибите и е, запаса от риби, той се променя. Ще има нужда от повече протеини в бъдеще, така че това, което виждаме е, че източната част на света започва да се ориентира към западната част на света. И така ние трябва да намерим протеини за хранителната система. Това е много критично говоря за начина по който се използва енергията и водата в агрохранителната система. Тоест, трябва големи промени да се случат, ако искаме да, да нахраним 9 милиарда хора до 2050 година. На фона на натиска върху почвите, върху растенията, върху върху скотовътството. Ако погледнем екосистемите, ще видим голям натиск върху биоразнообразието. Много видове страдат. Е, и тук изводът е, че трябва да се направят големи промени в цялостната система. И говорейки за хранителната система, аз имам предвид е, системите както на сушата, така и на във водата. Много неща трябва да решим. Имаме нужда от системен подход, да трябва да променим цялата система, трябва да я подкрепим, трябва да подкрепим и хората, които работят в хранителната система. Спомням си в Милано, Доктор Де Кастро говори за глобалното измерение над проблема. Трябва да, да привлечем към нашите инициативи и Африка, защото няма сигурност без, храни, без хранително, сигурността на хранителното продоволствие, продоволствената сигурност. Урбанизацията е проблем, защото не винаги урбанизацията се подкрепя от хранителната сигурност и хранителната система. И така, поели сме много различни ангажименти като европейски институции и нашите граждани очакват резултати. Ние говорим за целите за устойчиво развитие, за целите по отношение на климата, на инвестициите, но основното във всичко това е хранителната система. Но в хранителната система работят само един от пет граждани – Но независимо как се тълкуват цифрите, е, изводът си остава, че само един от петима работят в хранителната система. Един път и половина са по-големи, е по-голяма нашата хранителна система от тази на щатите, но само половин, половината инвестиции биват влети в нея. 4,5 милиарда са хората, които работят в хранителната индустрия. Това са много по-малко хора от хората заети в автомобилната индустрия, например. И това е голямо предизвикателство. 7% от, нашите, от нашия износ са храни. И има различни бизнес модели, различни бизнес начини, по които, които се прилагат в економиката. Същото трябва да направим и за селското стопанство. Това е предизвикателство и пред нас. След малко ще се върна върху програмите, върху бюджетните, бюджетните изражения на нашите усилия. Но сега искам да кажа нещо за промяната по отношение на потребителите. Храната ще бъде персонализирана, тя ще се основава на микропринтиране. Ще има различни бизнес модели и също системата за снабдяване ще се промени. Няма да има големи супермаркети, ще има много динамични системи. Трябва да сме подготвени за това в Европа. Е, ще има промени и в различните части на хранителната система. Е, неща, за които не сме мислили преди. Кой притежава хранителната система и данните от нея? Как данните могат да бъдат генерирани. Ако погледнем на, на, върху нещата политически, е, трябва да кажем, че времето много напредва. Ние просто нямаме време. И така, храна 2030 е нашият опит, опита на комисията да структурира бъдещата хранителна система и да осигури по устойчив начин хранителното продоволствие, да предостави инструментите за, тази, за, за сигурността в сектора. Нашият подход е да обхванем цялата система, системата в моретата и на сушата. Имаме четири приоритета. Най-напред климатичните промени, храната, кръговата економика – и иновациите, които трябва да подкрепят селскостопанските общности. Това е нашият опит да структурираме нашия опит, нашия отговор, нашите стратегии. Цифровизацията трябва да се разпространи така, както електрификацията преди няколко поколения. Т.е. трябва да има нови умения и трябва да има омрежаване на цялостната система. Но в крайна сметка не бива да забравяме, че става дума за реални хора, за истински системи. Трябва да има омрежаване на различните региони, за тяхното свързване. Имахме биорегиони в Полша, в Милано, където основният акцент пада на местното равнище и трябва да има последователност между различните политики в едните години. МФР трябва да съответства на тези програми. Трябва да има трансфер на знания. Много малко от инвестициите в момента отиват в тази посока. И така, ако мине много бързо през тези слайдове, може да видим за нещата, които може да очакваме от тази система. Ето няколко примера, които се е, финансира чрез нашата система. Фотосинтезата, например. Ефективността на фотосинтезата може да се подобри, ако искаме от 1 на, да минем на 2%, ще може да отговорим на много от предизвикателствата, свързани с глада. Альтернативата на месото, както знаете, една голяма част от системата, независимо какво мислите за месото и за скотовътството, Истината е, че има много възможности за достъп до протеини. И така има альтернативи, които могат да се развият в бъдеще. Има и нови начини за обвързване на производството. Аквапоник – Аквапоника е една възможност. На едно равнище може да имаме аквакултура и протеините може да се използват от тази аквакултура за, за торове на салати и на свежи зеленчуци, след което рециклирането продължава на други нива. Следователно тази кръгова економика е една от основните концепции. Персонализирано хранене. Е, това звучи доста странно за хората, но всъщност е, става дума за мик... микробиомите. Това бе революция преди едно поколение. Е, всичко се основава на факта, че и бактериите имат своята екосистема. Всеки човек послонява много милиарди бактерии. И на тази база, на този фон може да се обвържат различните нужди на хората. Ето, ако човек има дадена алергия, може да принтира храната си в къщи по рецепта на доктора, на, на личния лекар. Това са неща, които идват. Петнайсет милиона хора имат проблеми с гълтането. Тук, например, ние се опитваме да намерим решение на проблема. А, а именно чрез триизмерното принтиране на храна, на форма на храна за тези хора, хора, които не могат да преглъщат. И така, трябва просто да се мисли за това как да се отговори на нуждата на най-уязвимите хора, на болните и на възрастните хора. На следващо място много е важно да се разбере а, храненето преди човек да е роден, след раждането и когато е много стар. Във всички тези области има иновации. И на следващо място а, протеини и храна за Африка. Просто това е цял спектър не само технологии, но тук става дума и за тестването на тези технологии, което се случва естествено с парите на дънокоплаците. Ето, например, ние се опитваме да намерим альтернативни източници на храна и фуражи. А, гледаме за тази цел в океаните. А, правят се опити с микроводорасли, които абсорбират въглерод. Това, е, това са приложения, които могат да намерят своето изражение в хранителната верига или в козметиката. Тук се крият огромни капацитети за производство. Същото се отнася и за областта на селското стопанство, за малките ферми. Същото се отнася за биокозметиката, за биопластиката. Може от млечни продукти да се да се произвежда биопластмаса. Така че в момента се случва една истинска революция. Въпросът е дали фермерите и обществото ще подкрепят това развитие. И така има много промени. Тук включително искам да се спра на градското селско стопанство, особено то процъфтява в Китай – произвеждат се. Има такива градски ферми около и в градовете. И така много неща се случват, много неща се променят, много, много решения се предлагат, свързани с хранителната система. и имаме много предизвикателства, но също така имаме и средствата, чрез които да се справим с тях. Както казах още в началото, имаме на разположение 10 реколти до 2030 година извинявайте, до 2020 година, време за което трябва да намерим решение на предизвикателствата, за които говорих. Трябва да подкрепим селски-стопанските общности и трябва да мислим заедно с това за следващия отчетен период. През българското председателство ще се проведе една конференция на високо равнище, посветена на научните изследвания в областта на селското стопанство. Зная, че госпожа Макинес е много активна в тази инициатива. Ние с удоволствие бихме подкрепили подобни инициативи, а сега с удоволствие ще отговоря на въпроси, които евентуално бихте имали. Както знаете, храната ни обединява, това е нашия общ език. И мисля, че ако Европейския съюз не подкрепя своите селско-стопалски общности и не създава заетост, това ще е огромен проблем за всички нас. Гражданите очакват именно това и всъщност много повече, отколкото да инвестираме просто в научни изследвания и развитие. Благодаря. Molto bene, grazie, grazie davvero, direttore. Благодаря. Благодаря на Джон Бел. Мисля, че вашата презентация беше много интересна и на базата на тази презентация може да проведем много интересна дискусия. Сега давам думата на колегите. Иновацията не противоречи на традицията. Уважаеми колеги, ако си помислите, може даже да кажем, че традицията в селскостопанския сектор не е нищо друго, а една добре осъществена иновация. Това беше малка шега, естествено. Първият оратор е госпожа Магинес. Well, thank you, um, Chair, and thank you, John, for the presentation. Um, I'm very moved by your saying, uh, uh, Chairman, that tradition is an innovation – that's been successful. It's a good way to look at things. Много ме впечатли това, че традицията е една успешна иновация. Радваме се, че нещата ще бъдат реални за хората, които работят на практика. Може да ни кажете кои са трите най-важни неща, които ние като Комисия по селско стопанство бихме могли да направим, за да сме сигурни, че идеите работят и те не са само научно изследване, а се прилагат и на практика. И втория ми въпрос е, разглеждаме в момента изменения на ОСП. Дали вие във вашата работа сте разгледали какви са възможните изменения, които биха били полезни? от гледна точка на ОСП и последното нещо, и с това ще приключа, ролята на държавите членки, защото така както аз разбирам нещата, някои страни правят много, а други правят буквално нищо. Кои са тези, които се справят най-добре и къде можем да търсим добрата практиката? Мисля, че трябва да ни се дадат примери, за да можем по някакъв начин да видим, че този принцип, принципа на кръговата економика, може да работи. И това е връзката с следващия въпрос, който най-вероятно ще ни бъде поставен. Дали тези неща са устойчиви? Дали тази практика би била устойчива? Благодаря. Давам думата на Стюракни. Извинявам се, че малко по-късно пристигнах. Забравих, че започваме половин час по-рано от обикновено. Може би вече сте говорили за това, за което аз говоря. 30 милиона генетично модифицирана соя внасяме и се появява една огромна липса при положение, че ни се налага да внасяме толкова много протеин, който също така е генно модифициран. Може би европейските фермери биха могли да е, отглеждат повече соя, ако използват тази технология. Тя не е просто с цел да увеличи добива, показва, че има нужда, но зеленото лоби оплаши всички от ГМО храните. Вие идвате с нови идеи, обаче дали смятате, че зеленото лоби и тях ще нападне така? Това ме притеснява. Ако една многомилионна компания каже, че може да извлече печалба от него, то тогава зеленото лоби се надига и казва, няма как това да е добро, това е лошо. Благодаря, господин Фланеган. Благодаря. Много интересна презентация чухме. Чухме много надежда, много надеждаващи неща и идеи. Споменахте за 4,5 милиона човека, които работят в земеделието. Имате ли представа как се развиват нещата спрямо автоматизацията на земеделието? Защото по интернет, по YouTube се вижда, че има автоматизирани системи за селско стопанство, може да има дронове, които да оплевяват и въобще къде виждате ролята на, на хората в а, селското стопанство? Аз а, си говорих за дъщеря ми, тя ме пита, татко, как си представяш фермерите в бъдещето? И аз задавам същия въпрос. Как изглежда фермера на бъдещето? Благодаря. Следващия оратор. Първо, бих искала да попитам какво се случва с фермерите като част от вашето проучване. Оставам с впечатлението, че всички тук признават, че имаме сериозни проблеми, свързани с измененията в климата и въздействието от това. Но получавам някакво усещане, че вместо да се фокусираме върху неща, които са се доказали като работещи, например агроекологията, екологията, това, с което се е, работи, са системи, при които производството все повече и повече става технологизирано, ще бъде и по-скъпо. Наистина ще съм ви много благодарна, ако можете да ми кажете какво точно имате предвид. Идеята ви е фермерите да изчезнат и всичко да стане част от огромната индустрия или индустрията, която няма да произвежда дори храни, а техните заместители. Имам своите съмнения и то сериозни. Можете ли да ми кажете и какви са перспективите пред Африка? Аз съм една от тези, които смятат, че на африканските страни трябва да се позволи да отглеждат своята собствена храна. Отново ми се струва, че в този случай харчим парите на европейските данакоплатци – търсейки решение за Африка, без обаче да ангажираме самото население на Африка. Ще чакам вашите отговори. Благодаря, казва председателя. Ако няма други колеги, които биха искали да вземат думата, всъщност виждам, че Петя искам думата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и за направената презентация на господин Бел. Може ли съвсем накратко да ви помоля да ни обясните? Защото това, което чухме от вас е, че ще се създадат нови работни места и аз искам да знам според вас колко ще са новите работни места и в кой конкретен сектор ще се появят те. Благодаря. Благодаря на господин Петир. Господин Албер Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря и за презентацията. Имам няколко въпроса. Наскоро говорих с човек, който работи в тази област и той ми каза, защо толкова много се притесняваш за измененията в климата? дори не каза изменение в климата, а увеличаваща се горещина. Това означава, че ще можем да използваме все по- по-северни земи за отглеждане на реколта. Ако има няколко километра площ, които ще са единствената разлика, т.е. преместване с няколко километра, тогава ще имаме победители и победени, но ще имаме и по-силни растения. Ако се увеличи въглеродният диоксид, ще нарасне и добива, така че не разбирам защо това е такъв сериозен проблем. Освен това, в историята на човечеството е имало дълги периоди с много по-високи температури от настоящите. Също така бих искал да знам какво прави комисията, за да е сигурна, че храната, която не се оползотворява, се връща обратно. Знаме, че имаме криза, но все пак стария хляб може да се използва за изхранване на животни, при положение, че са спазани определени изисквания. Това е валидно и за животинския протеин. Осемстотинте милиона, които няма какво да ядат, не са проблем, който може да се разреши с производство, а с разпределение. Ако видите колко много зърно се отглежда, то би трябвало да стигне за изхранването на тези хора. Ако видите колко много храна се отглежда, това също имаме много ресурси, но да не се използват добре. Благодаря на всички колеги, казва председателя. Мисля, че господин Бел би искал да отговори. Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Откъде да започнем? Мисля, че <clears throat> традицията е успешната иновация. Много ми хареса и ще го използвам за в бъдеще. Мисля, че трите най-важни неща, за които трябва да мислим от гледна точка на конкретната роля на парламента е, че трябва да се увеличи сериозно инвестицията в всички части на обществото, които са заети в селското стопанство. Ако видим сравнението, какво е финансирането между този сектор в Европейския съюз или Япония и САЩ, ние сме сериозно изостанали. Въпросът е и как да използваме инвестициите. Трябва да има цифровизиране на селските региони, трябва да направим и връзка към това, което каза една от вашите колеги. Въпросът беше дали ще стигнем до момент, в който всичко ще реши на технология и големи компании. Не, но технологията ще позволи да локализираме, да релокализираме селското стопанство. Това означава, че няма да имаме концентрация в големи производства. Имаме също така възможност да използваме така нареченото минитюризиране, възоснова на което могат да се разработват системи, така че трябва да използваме всички инструменти, които имаме, за да можем да организираме своето селско стопанство и економика така, както искаме. Трябва да разберете, че може би за първ път от индустриалната революция имаме избор какво точно да направим. Това е първото, инвестициите. И второ, нещо, което много от колегите казаха, а именно знанията да излезат от лабораторията и да се прилагат на практика. Това е така наречения трансфер на научна и развойна дейност. Тук има някои неща, които са в компетенцията на Европейския съюз, а други не са. Попитахте как участваме в модернизацията на ОСП. Работим с колегите по темата. Въпросът е по какъв начин да включим резултатите, технологията и данните и практики, които имаме, така че те да могат да бъдат поети от хората, които реално се занимават с селската економика. Има технология, има практика, има знания, това е едното, а другото е, че трябва да имаме и трансфер на знания към тези хора. Да използваме това, което знаем, за начина по който нещата растат. Срещнах се с, с а, една делегация от Сълскостопански колеж от а, един град и те казаха, че при тях – има много предприемчиви младежи, които искат да изградят ферми, но за тях е много трудно да получат достъп до знанията и уменията, до които хората в градовете имат достъп, така че трансфера е важен. Трето нещо, за което бих говорил, по-рано говорихме за биоекономика. Комисията излезе със своя преглед на биоекономиката – миналата седмица и ще имаме актуализация на тази стратегия следващата година, но между биоекономиката, която се фокусираше върху върху технологията и, и използването на всички отпадъчни и допълнителни потоци от продукти – това позволява стоеността още на място да бъде взета и оползотворена. И ако някой зададе, ако някой зададе въпрос за фермерството в бъдещето, въпросът е стоеността, която се произвежда в една общност да остане там. Имаме дрони, имаме роботи, имаме автоматизация, която чете, но въпросът е по какъв начин се създава стойност в общностите, как се използват и природните ресурси вода, почви. Това, което се случва е, че нашето разбиране за стойността на знанията от една страна на природните ресурси, от друга страна се променя. Някои смятат, че тези идеи са част от крайния край на политическия спектър, но ако успеем правилно да управляваме своите ресурси, ще успеем да генерираме приходи по един екологично съобразен и разумен начин. Въпросът е дали това ще се случи в Европа или в Китай. Там се разработват технологиите, И каквото и да се случи, което може да бъде сравнено с развитието на Амазон, ние е възможно след 10 години да се ядосваме да казваме защо не обърнахме внимание на време. Така че възможностите са третото нещо, трансфера на знания и възможността да ползваме мащабирането, както и тези много важни мрежи. Например, мрежата, която дава възможност на фермерите да обменят знания. Има много интересни идеи, които там се появяват, но дори Еразъм би могъл да излезе извън настоящата е, си роля и да се използва. Господин Агнио, вие говорихте за един много сериозен проблем – дефицита на протеини. Едно от нещата, които ние правим в нашата дирекция, ние не отговаряме за политиките, но е факт, че наистина в различни части на света се появява сериозно търсене на протеини. това, което правим, е да търсим альтернативни източници, да речем микроводораслите. Има крайбрежни общности, които са наистина сериозно повлияни от негативното развитие е, на състоянието на рибарството, но е възможно да се работи не в открито море или открит океан, а на сушата по същия начин и е възможно да се използват микроводораслите, за да се намалят или оползотворят отново протеините. Аз а, имам роднини, които са се занимавали с фермерство и въпроса, е свързан с автоматизацията и дроните. Все пак а, трябва да се има предвид, че трябва да имаме предвид, че стигаме до века на биологията и трябва да се зададем сериозни въпроси как точно искаме да се развиваме. От тук нататък ще се работи с дрони, с технологии, с процеси, които се основават на данни. Възможно е да се обединят всякакъв вид данни, свързани с животните, почвите, водата, вятъра и всичко това да стане част от един софтуер, който се предоставя на фермера и той да реши какво да прави с него. Така че нека да дадем инструмента на фермерите и те на място да създават стойност. Това, вярвам, ще стигне и до други части на економиката. Имаме обаче избор. Искаме ли да имаме селски общности или не? Мисля, че повечето от нас в залата. Тук имаме един и същи отговор на този въпрос, въпреки че не всички сме израснали в такива региони. Аз самия не съм. Що се отнася до агриекологията и дали всичко ще е хай-тек, мисля, че от тук нататък нещата вървят в тази посока. Нашата роля е да имате пълно портфолио с решенията, които бихте могли да поискате. Работим, да речем, с стари сортове зърно, които не са били използвани дълго време. Едно от нещата, свързани с устойчивостта, е да се получим от миналото, да видим някои култури, които години наред не са били използвани, дали те не биха могли да помогнат да се справим с екстремните климатични условия. И във връзка с това искам да отговоря на въпроса дали има проблем по отношение на климата. Планетата ще си остане добре. Въпросът е какво ще се случи с 9 милиарда човека. Да, ако живеете на правилното място в правилния момент, нещата могат да се случат добре за вас. Но посетих Полша и до известна степен сте прав. Там, например, периода, в който могат да се отглеждат растения е по-дълъг, но сега те имат проблеми свързани с водата, с въглеродното съдържание на почвите, така че нещата са общи. Не става въпрос само за измененията в тенденциите. Можем да си поговорим, например, за ураганите, нещо, което за първ път се случва в Европа. И причина за това е, че в източната част на Атлантическия океан се затоплиха водите до 26 градуса. Ако това, тази температура стигне до дълбочина 50 метра, се появяват урагани. Така че става по-топла водата, оттам се създава затопляне, оттам се създават урагани, които носят пясък от Сахара, създават огромна буря в Португалия и помитат всичко по пътя си. Комбинация от всички тези неща се появява и независимо каква е вашата позиция, това, което науката казва, трябва да имаме портфолио решения, за да се справим. И един от проблемите е проблема с почвите. В нашата програма започваме една сериозна инициатива по почвите в Европа. Ще се опитаме да работим с всички агенции организации за проучване, за да видим какво се случва с нашите почви, защото ако те изчезнат, са изчезнали, нищо не може да се направи. Беше ми зададен въпрос и за прахосването на храна. Една от нещата, които можем да направим по отношение на похабяването на храна е да имаме кръгова економика. Способността на ниво на отделна ферма да може да се разградят нещата до нитрати, до фосфати, тези вещества по-късно да бъдат използвани би било чудесно. Ако видите регламентите, можем да потърсим технологии, които да отделят от тези вещества, които може да не са толкова безопасни, колкото си мислихме, в миналото и от нас зависи как да изградим такива системи, които да позволяват да превръщаме отпадъците от домакинствата в а, полезни вещества, т.е. да не стигат до сметищата и до депата, а да бъдат превръщани в нещо полезно. Сега следващия въпрос. Африка. Да. Вие зададохте въпрос колко работни места ще се създадат. Мисля, че основният потенциал, така както виждаме, е свързан с това, че виждаме тенденция към намаляване на заедостта в този сектор – но какво ще се случи след няколко години, зависи от инвестициите, които направим. Като цяло тенденцията е към урбанизация. Половината от градовете на света ще се появят през следващите 20 години. Така че бихме искали да използваме в строителството много дърво, защото това ще намали емисията от въглероден диоксид. За момента нещата стоят по различен начин, така че зависи как ще искаме да се организираме и където се създадат работни места, хората ще последват. Мога да ви кажа, че биоекономиката в биоекономиката вярвахме, че 12 000 с работните места, които могат да бъдат създадени. Сега не мога да ви кажа точна цифра, но ще погледна и ще ви кажа каква беше цифрата. И последно по въпроса за Африка отново да се върна. Спомням се, че една от колегите зададе въпроса. Отново нашата работа в научно-развойна дейност и иновации не е да взимаме решения, а да предоставяме инструменти в Европейския съюз. Ние вярваме, че знанията са нещо добро и вярваме, че трябва да има отворена система за научни изследвания, за да може знанията да стигнат до тези, които биха могли да ги използват. И от тази гледна точка е много важно да сме отворени. Аз отговарям за партньорството с Африка и това, което те правят – е да ни кажат, ако вашите и нашите научни изследователи могат да работят заедно, то тогава можем да отговорим на нуждите на хората в Африка. Една от техните проблеми е как да направят по-масштабно селското стопанство, така че да отговори на нарастващите нужди на населението. В Северна Африка, например, има много потенциал. Мисля, че с това успях да отговоря на всички въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря, Джон. Беше много интересно изказване. И много интересни въпроси се чуха. Интересни бяха и техните отговори, за което много ви благодаря. Силно се надявам, че ние ще стигнем до такива резултати в земеделския сектор когато вашите новости се превърнат в действителност. Благодаря ви още веднъж, Джон. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а тя е точка 12. Освобождаване от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз. Решихме да направим становище за общия бюджет през 2016 година. И тъй като земеделието е голям дял в този бюджет, много уместно е да имаме поглед върху начина по който се разходват средствата. Госпожа Карин Каденбах е, е докладчика за становището. Тя е готова. Мисля, че сега ще ни представи и проекта си. 27 ноември 2017, един часа след обед е срокът за внасяне на изменения. Казвам ви го от сега. Карин. Благодаря, уважаеми колеги. По принцип, при това освобождаване от отговорност има доста положителни моменти. Грешките спадат и с по-голямата си част по прага на същественост. Има по-голям по процент грешки при регионалното развитие 1,7%, но и те в областта на селско-стопанските райони се са спаднали с около процент 5,4 е, от 5,4 на 4,3%. Говорихме в доклада за 6%. Това беше грешка. Виждам, че това е техническа грешка. Става дума за 5,3% грешки. И така, има по-голям процент грешки в областта селско-стопанско развитие, но това се дължи на сложността на програмите и това съм отразила в своето становище. Тоест, че не става дума непременно за измама или злоупотреба, а по-скоро за сложността на правната уредба. По принцип, искам да подчертая, много е изкусително да се каже, че освобождаването от отговорност не е рамката, в която да обсъждаме бюджетната политика, ще има други специални доклади на Сметната палата. Ще говорим, говорихме за младите фермери, говорихме вече за развитието на селскостопанските региони, а, така че има нужда от допълнителни аспекти, които да бъдат осветлени. Сега приветствам, че комисията и сметната палата оточняват подобни, много сходни нива грешки, въпреки че методите на изчисления са различни. Тези грешки трябва естествено да се намалят, но това ще е много трудно разпределението на средствата не е пропорционално, тук трябва да помислим. Дали контролът не е прекалено скъп? Е, освен това, екологизирането на селското стопанство не, се оказало, не е оказало негативно въздействие, но все още е много рано да да се правят обвързващи изводи. До следващата седмица, до 27 е срокът за подаване на изменения. Естествено ще се радвам, ако колегите подкрепят или под подчертаят някои от аспектите на моето становище. Аз искам още да кажа, че държавите членки могат да допълнят да, допъл... да дадат допълнително информация и по този начин може да се намали още нивото на грешки. И така искам да подчертая, че високото ниво на грешки не означава злоупотреба. Не всяка грешка означава автоматично корупция или нехайство. Много често става дума за технически въпроси, а именно технически несъответствия. Например, средства са били отделени за не за, за целта, за която са употребени и така нататък. Много е важно да подчертая това, защото много често в тези доклади се говори предимно за нивото на грешки и обществеността получава впечатление, че става дума за измами. Това не е така. Grazie, Cari. Благодаря ви. Сега откривам дебата. Благодаря. Е, е, на, за становището на Карен Каденбах. Хубаво е това, което, което казахте, че е, тенденцията е положителна. Благодаря за разбираемия език на становището. И мисля, правилно е да кажем на хората, че в селското стопанство нивото грешки всъщност е много ниско, 2,7% грешки, това е почти нула. Това говори за самите земеделци. Така че това е комплимент както на администрацията, така и на самите селски стопани. Те явно са се научили да поравят с европейската бюрокрация. Сега грешки, ниво на грешки в селските райони. Добре, има намаление, това е чудесно. Моята теория че има грешки, защото програмите са прекалено сложни. От друга страна, има клиентство, т.е. нашата клиентела, така да се каже, нашите потребители са хора, които не правят този, не преминават през този процес а, всяка година. Някои получават помощ само веднъж в живота си. Моят апел към тези, които правят програмите е да помислят за прилагането им. Тоест, повечето грешки не са свързани с корупция или с злоупотреби, а по-скоро се дължат на лошата формулировка на изискванията в програмите. И така, още веднъж комплимент на, за Бах. Това становище е красиво. Много приятно се чете, много разбираемо. Е, благодаря ви. Сега Петър Яр. Не, всъщност е, Белта, господин Белта от другите докладчици Сянка. Опини. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за този проект на становище. Вие казахте, че тази година има пореден спад на коефициента на грешките. Това е факт достоен за приветствие и е добре, че го отбелязвате. В абзац трети се разискват разпределенията на плащанията. Не смятам, че тази тема има място в настоящия доклад. И още няколко обележки – свързани е, с положителните тенденции. Можем да споменем още някои. Е, след като е толкова нисък коефициентът на грешките, е, рисковете намаляват. Също така има значително подобрение в начина по който функционира системата за идентифициране на парцели. Тя вече е много по-точна. И също така е, се направи много за намаляване на административното време. Благодаря много. Докладът ви като цяло е прекрасен. Благодаря. Господин Такола. Благодаря. Уважаеми колеги, аз също искам да благодаря на докладчика за балансирания проект на становище, като специално искам да изразя положителното си отношение към това, че коефициентът на грешките при плащанията спада. Няколко теми са разисквани в доклада, те са все относими. Както казах, смятам, че проектът е балансиран, но ми се иска да ви запозная и с част от своите разсъждения. Мисля, че някои други идеи също могат да намерят място в текста. Комисията трябва да премине към система на единни одити. Това ще намали административната тежест тъй като в момента се извършват различни проверки и те се правят често. Ако има единна система на проверки или система на единен аудит, това няма да е така. Мисля, че също трябва да се обръща внимание и в бъдеще на законосъобразността и редовността на всичко, което се прави със средствата за земеделие. И особено важно е да се продължи изпълнението на стратегия за извършване на проверки на основата на риска, като се вземат предвид всички фактори, които допринасят за неговото наличие. Различни са видовете грешки, някои от тях обаче се дължат на факта, че системата на отчитане е извънредно сложна. Например, един земеделец може да постави а, марка на някой от своите животни, а, която показва а, погрешно пола на животното. Това не означава, че на вятъра са хвърлени парите на дънакоплатеца. Тоест има грешки, които не са толкова съществени. Благодаря. Благодаря. Текстът е прекрасен. Аз наистина бих подчертал още веднъж. Е, системата за един одит следва да намери място в този проект на становище. Благодаря, господин Фланаган. Благодаря. Проектът е с чудесно качество. Обратно на казаното от колегата Белтер, аз е, казвам, че точка 3 не само трябва да остане, ами трябва и да се разпространи информацията за това, защото е, е жалко е, да има ситуация, която е описана в точка трета. След толкова много разговори за сближаване с е, компетентния комисар. Сега. Е, ние всички сме хора и за това е човешко да се греши. Това не означава, че грешките са умишлени. Една от причините за грешките е сложността на системите и нарушаването на веригите на комуникация и между комисията, националните правителства и замеделците. Правилата и регламентите, които е, се е, приемат, е, водят до разработване на разни брошури. И се оказва, че брошурата, която е планирала или разработила комисията, не е същата брошура, която получават замеделците в Ирландия най-добрият съвет, който може да се даде в такъв случай е допитайте се до консултант. Обаче най-тъжният отговор, който съм чувал от комисаря, аз самият съм бил консултант до преди няколко месеца. Не, просто всичко трябва да се опрости, а не да се осложнява допълнително, включително чрез консултанти. Благодаря, Мишел Дантан. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика за нейното становище и да цитирам едно много важно изречение, използвано от нея. В момента доста се говори за екологизирането. Нашата докладчица изрично е казала, че е твърде рано да се прецени какви са последиците на терен, какво е отражението на мерките за екологизиране е, върху биоразнообразието. Това трябва да остане в доклада. Според мен е, трябва е, да се отбележи и това, което говорихме с председателя на съответното отделение в Сметната палата, а именно – в днешно време анализите на Сметната палата са насочени към това как е похарчен всеки евроцент, но не и към това какво отражение е дал той в по-общ план. Мисля, че трябва да бъде приканена Сметната палата да обръща повече внимание на резултатите. И така няма да има толкова дребнавост при проверките, които се извършват на място в земеделските стопанства. Благодаря. Алберт Дес, последният ни оратор. Благодаря. Благодаря на колежката Каден Бах за чудесния доклад. Аз подкрепям това, което каза Петър Яр. Няма да го повтарям. Мога да го подкрепя чисто сърдечно. Може би може да впишем в доклада, че, както казаха и някои колеги, има разлики между грешките, които имат влияние върху денокоплатците и грешки, които нямат финансово изражение. Когато един фермер е заправил да запише още 10 животни, глави животни в регистъра, защото по това време баща му е бил в болницата. А, това е грешка, но той не бива да бъде наказван а, с 10 000 евро глоба. Така че нека има два вида, гло, а, два вида грешки. Грешки, които да имат финансово изражение и такива, които нямат. Така мисля, че може по-добре да се оцени нивото на грешки. Имаме една ненужна система. Имаме една система на двойното ощетяване, двойното наказание. Ето, а, ако човек забрави да е да впише десете си глави добитък, той бива два пъти наказван. Защото не получава парите на време за тези 10 е, глави добитък и защото в последствие бива санкциониран с глава. Председателят, благодаря. Мисля, че сега изслушахме вече всички. Генерална дирекция Агри. Госпожа Портман, благодаря, господин председател. Най-напред благодаря за всички положителни е, коментари във връзка с коефициента на грешките тази година. Може би е добре да подчертая, че като цяло общия коефициент на грешките а, е, в доклада на Сметната палата за ОСП беше 2,5%, точно толкова, колкото в доклада на Генерална дирекция Агри. Едини и същи са ни резултатите. Вместо да говорим за коефициентите на грешките, можем да кажем нещо по-положително. Имаме уверение в законосъобразността на повече от 97,5% от разходите за ОСП. Благодаря за изготвеното проект своето становище. Много коментари се чуха. Сигурно знаете, че комисарият Хоган следващият вторник ще се яви пред Комисията за бюджетен контрол, за да коментира всички въпроси, които вие повдигнахте тук, включително начина по който се разпределят преките плащания. Но може би, както мнозина от вас казаха, трябва да потвърдя, че е, коефициентът на грешките е, не отразява нивото на измамите с бюджета за ОСП. Ако погледнете последният доклад на ОЛАФ, най-низкият коефициент на измами въобще съществува в средствата за ОСП по-малко от 1%. Говорим за такива грешки, които не са свързани с измами преимуществено. Във всички случаи с 1,7% грешки в първия стълб, констатирани от Сметната палата тази година, ние можем да се поздравим с един прекрасен резултат. И за първи път от 1994 година е, Сметната палата излъчва така нареченото квалифицирано или положително становище, докато сега винаги е било отрицателно становище е, за начина по който са изразходвани средствата. Така че ние много се радваме на вашето собствено становище и е, можете да получите следващата седмица допълнителна информация от самия комисар по време на явяването му в Комисията за бюджетен контрол. Благодаря ви. Приключихме с този въпрос. Благодаря на представителя на Генерална дирекция Агри за коментарите сега, както и за включването ви в дискусията днес сутринта. Сега госпожа Каденбах. Благодаря на колегите за техните изказвания. Това, което казахте като допълнение, да, ще го приема. Благодаря ви с удоволствие. Molto bene, grazie Karin. Благодаря, благодаря, Карин. 27 ноември, 13 часа е срокът за изменения. Сега можем да преминем към предпоследната точка за днес след обед, а тя е точка 11. Изказване от страна на представител на Европейската комисия за удължаването на срока на действие на правата на растениевъдите, които произвеждат цветни луковици, лечебна зайча сянка и дървовидни храсти. Е, инициативата за това изказване е на колегата Ани Шрайер Пирик, която е получила писмо от заинтересовани лица, стремещи се към защита продължение на 30 години е, на техните права на растениевъди, вместо сегашният е, срок от 25 години. Сега, господин председател, комисията е предприела действия е, за удължаване на срока на действие на правата на растениевъдите за а, е, цветните луковици, зайчата сянка и дървовидните храсти. Това искат е, самите заинтересовани лица. Срокът на защита да се е, удължи от 25 на 30 години. За тях е изключително важно е, да получат такава защита и съответно много важно е да предприеме действия комисията. Сега в момента сме едва в началото на процеса. И е много важно е, да се стигне до удължаване. Е, значи, зададох този въпрос на комисията не защото той представлява конкретен интерес за Дания. Вярно е, че ние произвеждаме доста е, луковици, например за луковици на лалета обаче е, има различни е, е дървовидни храсти, е, капини и други подобни, които се, от които се събират плодове в Полша, в Унгария. Там също има много заинтересовани лица. Необходимо е да се внесе изменение само в една разпред... разпоредба. Член 19 алинея 1, както и член 19 алинея 2. Това е направено вече за е, картофите и за дърветата, дървесните видове. Подобно съвсем дребно изменение ще донесе много големи ползи. И е, това въжи и за голям брой заинтересовани лица, производители на трите посочени категории видове. Благодаря, госпожо Пирик. Е, госпожа Доротея Андрея от Генерална дирекция Санте е с нас. Е, като представител на Европейската комисия. Имате думата. Euh, Благодаря, господин председателю. Добър ден на всички. Благодаря за това, че ни поканихте да разясним докъде е стигнала Европейската комисия в работата си по това и искане за удължаване на срока на действие на защитата за посочените растителни видове.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 е, за такова удължаване на защитата, което датира още от 2008 година. Тогава то е, бе е, отправено до управителния съвет на общностната служба за растителните видове, растителните сортове, като засякаше специално ягодите. През 2009 година бе сформирана работна група с представители на въпросната служба, на Европейската комисия и организациите на растения видите в този момент бе трудно да се установи защо за някои видове да има по-дълга защита. И поискахме от заинтересованите повече информация, с която да обосноват искането си за по-дълготрайна защита. Между време, но беше извършена една външна оценка на Кико Минотер за общностната защита на растителните видове. Оценката обхвана периода 95 до април 2011 година и управителният съвет на службата за растителните сортове реши да спре работата си по искането за удължаване на защитата. Външните експерти по-специално се занимаха с анализ на продължителността на закрилата и Оценката им показа, че съществуващата тогава система функционира добре, че времетането на закрилата е съразмерно и а, отговаря на потребностите на потребителите и на системата, т.е. на производителите. че времетраенето на тази закрила е съпоставимо с времетраенето на аналогична закрила, предлагана от националните законодателства, че а, растениевъдите наистина се стремят а, към а, удължаване на тази закрила, но пък не всички са на това мнение – и някои смятат, че продължителността й е достатъчна. След тази външна оценка, специална експертна група се занима с резултатите от оценката, с представители на службата по растениевъдство, Европейската комисия, организации на растениевъдите и експерти от държавите членки. Заседания бяха проведени от 2012 до 2015 година и тази тема за удължаване на закрилата не е била сред разискваните. След това обаче, чрез председателя на службата, на управителния съвет на службата по растениевътство е поступило официално искане до Европейската комисия във връзка с ягодите, с цветните луковици, малините, лечебната зайча сянка. Това бе искане отправено през май месец 2016 година. Отговорили сме на искането. Нашия генерален директор изцяло съзнаваше значението на поступилото искане. По време на извършената оценка мненията се разделиха растениевъдите искаха поне някои от тях удължаване на закрилата, но това искане не бе всеобщо. Премина се към извършване на задълбочен анализ на отражението, което би имало такова удължаване на закрилата не само върху самия производствен сектор, но и върху крайните потребители и върху раз, развъдниците. както бе казано, трябва да се измени един текст от базовия акт в тази връзка на съвета, тъй като междувременно актовете бяха приведени в съответствие с Лисабонския договор. Сега вече е, този акт е акт не само на съвета, но на съвета и на парламента. Т.е. изменението му изисква участието и на двата законодателни органа в законодателната е, процедура. Е, трябваше да се е, постигне съгласие по много въпроси, е, кои, за кои точно видове да се удължи закрилата, е, кои са точно растениевъдите, които ще бъдат засегнати, с колко да се удължи тази закрила и прочие. Може би е добре да разположим нещата и в глобален контекст. Е, общностното законодателство позволява срок на закрила от 25 години, който в някои отделни случаи е 30 годишен. Е, международните конвенции за е, защита на растителните сортове предписват по-кратки срокове на закрила. Средният срок за по-голямата част от видовете е 20 години закрила, докато ние имаме поначало 25 годишен срок. В международните конвенции по-дълъг срок, 25 години закрила, се предвиждат за дърветата и за лозите, докато ние предвиждаме 30 години. Нашата система т.е. като цяло поначало предполага по-дълги срокове на защита, отколкото международноправните актове. Вчера получихме отговор на въпросите, които бяхме задали на службата по растениевътство. И сега ще трябва да се занимаем с този отговор – затова днес не мога да ви кажа това, което постъпи вчера след обед, каква реакция ще предизвика от наша страна. Ще се занимаем с искането за удължаване на закрила в детайли. ако установим, че то е основателно, трябва да изготвим законодателен проект, е, който да бъде внесен в съвета и в парламента. Но преди това трябва да бъде извършена оценка на въздействието. И всички заинтересовани по време на тази оценка на въздействието е, следва е, да изразят мнението си. Е, и растениевъдите, и онези, които работят в разсадници, и крайните потребители. <clears throat> Значи, има множество етапи, които трябва да бъдат извървени преди да бъде внесен законодателен проект от наша страна в съвета и в парламента за изменение на регламента, което да предвиди по-дълги срокове. Освен това, има и съвет за оценките на въздействието, който много сериозно се занимава с не само финансовите и економическите измерения, но и обществените измерения на всеки нов законодателен проект. Значи получихме досието с отговора на растениевъдната служба. Ще се занимаем с него задълбочено, както казах. В идните месеци ще бъде това предмет на нашата работа, но няма да има непосредствен резултат от тази работа в близко бъдеще. цялото досие ще бъде преценявано по своите достоинства, така да се каже, по силните и слабите си страни. Е, и ще се произнесем по искането на растениевъдите и на носителите на права е, за удължаване на срока на защита. Благодаря. А сега може да проведем дискусията. Започваме с господин Агню. Не, с господин Белдер, извинявайте. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисията за, този, за тази а, много обхватна презентация. Системата е много важна, за да се компенсират селекционерите на растения. Те трябва да бъдат защитени, те трябва да бъдат да имат възможност да работят за създаване на нови видове растения. Ние говорим за цветните луковици, за дървесните храсти. Ами не е толкова трудно да се удължи права, да се удължат правата с още 5 години. Това звучи доста разумно. Разбирам аргументацията разбирам подкрепата от някои страни и мисля, че трябва да изпратим положителен сигнал като комисията даде това удължение. Господин Агньо, говорим тук за принципа за, на селекционерите. Аз абсолютно го подкрепям този принцип. Това е всъщност техния единствен източник на доход. Има много голяма много голям процент грешки може да, си, да, да работят върху 100 вида, могат да инвестират много пари и резултатите могат да са нищожни. Но това е като тотото. Може да се произведе нещо и то може да, да да спечели и може да покрие разходите за всички загуби, което е чудесно. Но много от компаниите, които са в сектори, те са до голяма степен семейни предприятия. И аз смятам, че те имат пълното право да искат компенсации за интелектуалната си собственост. От друга страна, те нямат стимули да работят и това ще е губещо за всички. В същото е, в същия смисъл конкуренцията е много, много силна. Е, понякога именно конкурентът печели наградата, защото е бил малко-малко по-добър. И това е много разочароващо. Нека не събравяме, забравяме, че тези, които купуват семената, те очакват, самите те очакват да отбележат печалба. Те използват чужда интелектуална собственост и си обещават от нея печалба. Ето, аз а, закупих семена за захарно цвекло и смятах, че тези семена не са добри, и, и не разбирах защо това е така. Наистина реколтата беше, не беше добра, но се оказа, че резултатът е такъв, защото почвата е била лоша. И сега резултатът беше, че има една, един вид семена, които, са взе, в, които при селекцията е взет та предвид именно структурата на почвата, която използвам аз. И така, не може да да поощряваме пестицидите, но това, което може да направим е да поощрим селекционерите и да ги възнаградим. Това означава, че не бива да има свръх такси, т.е. те не могат, т.е. селекционерите не могат да завишат своите цени, защото в противен случай техните продукти няма да бъдат купувани от фермерите, но ние може да ги подкрепим. И така, последният оратор. Благодаря на комисията за тези технически отношения, уточнения. Важно е, мисля, както казаха и колегите, да имаме защита против вредители, против болести. Затова селекцията е важна. Но също така, тук трябва да се подкрепят малките предприятия, за да могат те да имат сигурност. Смятам, че срока трябва да бъде удължен. А също така смятам, че тук комисията ще действа, защото фермите, селекционерите чакат нейната реакция. Благодаря. Не зная сега дали трябва да дам първо думата на комисията или на госпожа Ханя Перик. Госпожа Ханя Перик. Благодаря за отговора на комисията. Мисля, че не може да продължим да говорим просто така, да водим дебати за правата на селекционерите и нищо да не се случва. Има консултации с много организации, но може ли да очакваме резултат преди лятото? Става дума в крайна сметка не за промяна, а по-скоро за прилагане на член Доволна съм от отговора до известна степен, но нека не губим време. Нека покажем, че може да действаме. Благодаря. А сега давам думата на комисията. Благодаря. Благодаря на депутатите за тяхната подкрепа. Говорим за правата на селекционерите на растения. Подкрепата е положителна. Наистина става дума тук за малки и средни предприятия. Те имат нужда от защита. Но трябва да ви кажа, има някои много сложни процедури, по които трябва да се вземат решения. Е, това предложение трябва да бъде огледано от всички страни и трябва да осигурим, че всяка брънка от веригата, че нейните интереси са взети предвид, а не само интересите на първата брънка. Има много влияние тук. А ние като потребители също бихме спечелили от една такава защита. Тоест хората, които биха купили продуктите на селекционерите. Но аргументацията трябва да е много добра. И така, ако комисията реши, че има нужда от продължение на периода, тя ще излезе с предложение. В противен случай няма. Дебатът върви от известно време вече. Аз не съм се занимавала, не се занимавам отдавна от с това досие. Дебатът върви от 2009 година, което само по себе си казва, че, показва, че нещата са по-сложни, отколкото на пръв поглед. Но поемам ангажимента да ви осведомя за евентуални резултати още преди лятото. Председателят, благодаря. А сега ще преминем към последната точка от дневния ред. А именно, представяне от представител на мрежата на европейските земеделски стопани и занаячи, производители на сирена и млечни продукти, мрежата FACE. Sono ancora arrivati i nostri esperti, 5 minuti di intervallo. Five minutes break, because we have to wait. Но така или иначе, представителите на тази мрежа не са дошли. Правим кратка, кратка пауза.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

Bene, colleghi, allora andiamo per l'ultimo punto all'ordine del giorno. E така, колеги, нека продължим с последната точка от дневния ред. А именно представяне от мрежата на европейските земеделски стопани и занечи, производители на сирена и млечни продукти. Ще се представи пилотния проект Европейски наръчник за добри практики в магазините за сирене. Ние искаме да оценим дали средствата, които са отделени за този проект, бяха добър, добра инвестиция. Зелените, колегите от Зелените, от групата на Зелените, поискаха да говорим по тази тема. Ние работихме с генерална дирекция Санте. В оценката са включени главно малки и средни предприятия. Искаме да видим дали този проект дава добавена стойност в сектора. Много е важно да видим, освен това, дали предложенията на комисията са разумни и могат да бъдат развити. След днешното заседание ще има малко мероприятие, малък коктейл в парламента. Ще има дегустация на сирена на третия етаж. Така че това ще е една вкусна презентация, която ни очаква. И така, преди да дам думата на нашия приятел от мрежата ФЕСЕ, и преди това искам да поздравя Бернадет Лаж. Тя е председателката на производителите, на, на Асоциацията на производителите на сирена. Извинявайте, казва председателят, не става дума за производителите, а за разпространителите на сирена. И така, моля, представете пилотния проект. Фредерик Бланшар. Добър ден на всички. Казвам се Федерик Бланшар. Аз произвеждам козе, сирене в Алпийския регион на 30 км от Лион. Имаме 90 кози с моята съпруга и от 25 години произвеждаме козе мляко и козе сирене. От известно време на половин работен ден се занимавам с мрежата на европейските млекопроизводители. Тя съществува от 2009 година, но официално бе създадена и регистрирана през 2013. Euh, Чрез тази мрежа ангажирахме помощта на Европейската комисия и на Генерална дирекция здравеопазване, за да изготвим този наръчник на добра практика за мандрите и млекопроизводителните стопанства. Искам най-напред да ви кажа какво прави нашата мрежа, която се нарича FACE и кого представлява тя. Ето картата на страните, които имат свои представители в мрежата. 15 са страните в нашата асоциация, в нашето сдружение. За толкова млада структура това е впечатляващ членски брой. Норвегия, Швеция, Финландия, Англия, Ирландия и на юг Словения, Италия, Испания и България, която също скоро ще бъде наш член. Вече е, проведохме различни е, срещи. Естония, Литва, Дания също проявяват интерес е, към присъединяване към тази мрежа. 3200 са производителите, е, които са или мандраджи, е, или е, занаячи. Те произвеждат или сирене, или мляко. Две категории, твърде различни, са представени в, сред предприятията. Първо, има предприятия, които преработват преди всичко мляко от свои стада – или от стада в непосредствена близост. А, има и заначи, които а, събират мляко а, от един сравнително ограничен район, но все пак не в непосредствена близост. Става дума за мляко от крави, които са на свободна паша, от овце, от кози и даже от муфлони. Друга характеристика на нашите предприятия, че те най-често са извънредно малки, семейни, работят в своята непосредствена общност, откъдето набират своите суровини и използват традиционни методи. Но, както казах, повечето от тях са всъщност семейни предприятия. Трябва добре да се подчертае, че нашия нашият отрасъл в момента претърпява бурно развитие в Европа. Има много сериозно търсене към продуктите, които ние предлагаме на европейските потребители. Тези потребители все повече се обръщат към местното производство, търсят автентичност в стоките, които купуват, качество, интересуват се от това какви суровини са вложени и как е произведена стоката, която купуват. Така че нашите две категории предприятия със сигурност ще продължат да съществуват и да се развиват. а Това, струва ми се, ще бъде валидно не само в европейски, но и в световен мащаб. Днес в мрежата са представени около 40 000 предприятия около от а, нашия тип а, и те са свързани с около 100 000 работни места. Често се мисли, че традициите са в опадък, но мога да кажа, че в нашата дейност се наблюдава динамика и а, растежът а, е на лице. Те, on est une activité dynamique, des gens qui... Е, значи, е, говорим за динамична дейност на хора, които работят автономно, самостоятелно, независимо и трябва също да се каже тук, че като цяло тези хора е, получават по-малки субсидии, отколкото другите земеделски дейности. Също така искам да ви запозная с системата на разпространение и продажба. Класически и традиционно нашите производители и семейства продават направо от собственото си стопанство или на пазара на малкото градче или село, в което живеят. Това е класическата система на продажби за нашите продукти, но има и други начини на разпространение – които понякога се сблъскват с неразбирането и у администратори, и у политици, било на национално, било на европейско ниво. Ние продаваме чрез разпространители, които са специалисти по сирената, но търговци на дребно, супермаркети, но и ресторанти. Така че разширява се системата на нашето разпространение – Също така продаваме чрез търговци на едро, тъй като нашите производители често живеят в обезлюдени райони и за да намерят клиенти, следва да се обърнат към търговците на едро, за да могат те на свой ред да пуснат продуктите по-нататък в търговската мрежа. Даже част от нашите продукти се изнасят. Произвеждаме, както казах, по традиционни способи – много често е, от сурово, непастюризирано мляко. Значи голямата част от нашите продукти са от непастюризирано мляко. И е, също така използваме оборудване и помещения, които са е, доста стари. Виждате озряването в дървени бъчви, в пещери, използване на растителни продукти за подсирване. Всичко това е много важна съставна част от нашата дейност, защото точно тези традиционни способи са основна характеристика на нашите произведения. Всъщност, традиционно продуктите като сиренето се произвеждат от непастеризирано мляко. И разбира се, този тип производство изисква много, много работа, т.е. той е трудоемък. Ние сме е, отдадени на традицията, но същевременно и нашите производители са професионалисти. От тук и много важно е да се знае, много държим на безопасността. Знаем какво произвеждаме, владеем способите на производство, защото те са хилядолетни и настояваме на сигурността и безопасността на нашите продукти. Като изцяло се вписваме в европейските изисквания за безопасността на храните. Ние не искаме за нашите продукти да има изключения от принципите на европейската уредба, а бихме искали просто тези принципи а, да бъдат адаптирани към нашата специфика и в тях да има повече гъвкавост. По отношение на нормативната уредба. В момента, както казах, ние се вписваме в нея, съобразяваме се, но имаме общи проблеми като производители на такива традиционни продукти. Понякога от администрацията ни казват, че ние не се не съответстваме, не отговаряме на изискванията за производството на сирене и млечни продукти и че трябва да спазваме допълнителни ограничения, че трябва да регистрираме лавини и лавини от данни, които може би лесно се обработват и подават от големите предприятия, но за нас като хора, които работят с ръцете си, е трудно да ги съберем и предадем но не може да се каже, че при нас няма контрол на риска. И значи за това и създадохме мрежата, създадохме това сдружение, защото видяхме, че проблемите ни са общи в този смисъл. Най-важното в дейността ни днес е представянето и отстояването на интересите на нашия производствен отрасъл на европейско ниво. Това означава както защитата и отстоянето на интересите на занечиите, така и на мандрите, които произвеждат по традиционни способи. Също така, чрез мрежата обсъждаме проблеми свързани с хигиенните и санитарните изисквания, проблеми свързани с етикетирането на нашите продукти и свързани е, с технологията, методиката на производство на сирене и други млечни продукти. Имаме е, специална система в мрежата, чрез която обсъждаме информация за традиционните способи на производство. като също така съгласуваме действията си по отношение на административните органи. За защитата на нашите продукти и признаването на системата ни на производство са най-важните цели, които преследваме – като непрекъснато следим развитието на проблемите, които могат да ни препънат. Например, трябва да се борим за това да се пласират на пазара продукти от непастеризирано мляко. Често пъти се поставя въпрос безопасно ли е да се произвеждат продукти от такова мляко, така че ние имаме какво да отговорим на този въпрос и сме добре подготвени за него. Друго нещо, което може да ни препъне е, е неразбирането към традиционните способи на производство. Важно е да се каже, че бихме искали да е, използваме факта, че често пъти е, нашият е, сектор се характеризира като такъв, занимаващ се изключително с е, пряка продажба. И е, по този начин ни характеризират, вместо да се изхожда от начина ни на производство. Имаме проблеми свързани с етикетирането. ние би трябвало да имаме специфични изисквания към етикетите с оглед на суровината, която използваме, е, происхода на млякото трябва да бъде отбелязан, способа на производство. Е, смятаме, че за тази цел е необходимо в регламента за санитарните изисквания, изискванията за безопасност към храните да бъдат е, въведени повече възможности за гъвкавост, така че да бъде отчитан нашия тип производство. И сега <clears throat> този наръчник който изработихме, той е препоръчителен за производителя при управлението на хигиенните рискове в неговото предприятие и също така разяснява на производителите какво интересува проверяващите, когато извършват проверка. Та, бихме искали този наръчник, който бе изготвен чрез пилотния ни проект, да помогне за премахване на бариерите между нас и администрацията. Защо направихме този е, европейски наръчник? Изискванията за безопасност на храните, регламент 852 от 2004 година, задължава към постигане на определен резултат. Също така се възвеждат принципи на добра производствена практика и е допустимо създаването на така наречените наръчници с добри примери от практиката. Именно такъв наръчник сме създали ние. Има е, страни, е, в които такива наръчници съществуват на национално равнище. След изменението на уредбата за санитарните изисквания към храните през 2006 година обаче някои от тези наръчници вече не бяха валидни, не бяха изгубили значението си и поради това ние направихме своя наръчник от нулата. По отношение на хигиената. На теория Принципите на хигиенните изисквания на Европейския съюз са, са насочени към това да гарантират безопасността при нашия начин на производство. А, обаче, а, тези принципи са свързани с големи проблеми за нашите предприятия. Някои административни органи поставяха под въпроса отговорността на нашите производители не проявяваха разбиране към това, че ние сме задължени за резултати, а не за средства, чрез които постигаме тези резултати. Това въжи специално при извършването на проверки на място от административните органи. В някои държави неразбирането е по-голямо, отколкото в други, но общо взето проблемите са общи. Голяма част от националните или регионалните органи пък казваха, вярно, изискванията са много строги, обаче това не е наше дело, това е дело на Европа. И именно за това е добре да се общува с администрацията и да й се обясни, че когато има гъвкавост в европейската уредба, вината вече не може да бъде прехвърлена на Брюксел. Затова и твърдим, че трябва в европейските правила да има повече гъвкавост, която отчита нашето положение. Значи, толкова проблеми срещаме не във връзка с съдържанието на нормативната уредба, колкото а, във връзка с начина по който тя се прилага на място. А, някои проверители а, дават а, неверни тълкувания на правилата и това е вярно дори в отделни региони. Тълкуването на правилата се различава от регион до регион и някои инспектори не приемат използването на един нов подход и на гъвкавостта. Има и една голяма наша борба. Често се казва, вие сте традиционни производители, много сте характерни, много сте типични, туристите ви обичат, е, продавате в вашата общност, а, обаче а, е, имате статут на а, изключение. Не, ние нямаме статут на изключение, съгласно нормативната уредба. Нашият статут е напълно редовен и ние произвеждаме съобразно правилата. Много говорих вече за наръчника. Като цяло, той позволява да се дадат примери на гъвкавост, които се използват в различни държави членки. Да кажем, използване на дърво, използване на естествени материали, начина по който се осъществява контрола за използване на антибиотици при животните, от които се получава млякото. Всички тези примери а, следва да послужат а, и на административните органи като идея за това, което се прави в други страни, а и за да могат организациите на производители в всяка държава да се ползват от тези примери и да защитават искането си за гъвкавост. Проблемът с гъвкавостта е, че тя зависи, нейното прилагане зависи не от Европа, а от държавите членки. И за това при все работата, която вложихме в този наръчник, често чуваме, да, гъвкавостта е нещо хубаво, обаче всяка държава членка определя как ще я постигне и тук разликите между отделните държави, а и между отделните райони могат да бъдат огромни. Сега е, на този диапозитив е, се вижда какво сме искали и какво сме е, получили като признание на нашия труд. Мисля, че с валидирането на нашия наръчник постигнахме това, което целяхме с пилотния проект, а именно да изработим наръчник, който да е полезен и признат. За това сме и много удовлетворени от направеното. Наръчникът ще е един е, много добър помощник на производителя в мандрата да знае точно какви изисквания за безопасността трябва да спазва и е, наръчникът ще е полезен на изпълнителните органи, които понякога са много дребнави в тълкуването си. Смятам, че наръчникът ни е с чисто практическа насоченост. Е, започнахме и програма за обучение, наречена T-Cheesy. Чрез нея разпространяваме съдържанието на ръчника сред производителите. Също така, по отношение на изключенията, към които се стремим и към приспособяването на нормативната уредба към нашия тип производство не постигнахме всичко, което желахме, защото наръчникът съдържа само препоръки на този етап. Какво още може да бъде направено? Ще продължим да работим. Всъщност работата ни след наръчника започна от днес сутринта. Проведохме среща с представители на Генерална дирекция Санте и с представители на националните здравни администрации. Значи трябва да има такъв диалог между производителите и е, компетентните органи, независимо дали те работят на местно, национално или европейско ниво. Бихме искали наръчника, който изработихме, да бъде използван при обучението на инспекторите. Принципът е, на е, гъвкавост са, фигурира в програмата Safer Food – Говорих също, че ам, ние имаме собствено обучение на производителите чрез програмата Ти Чизи и също така е добре да съществуват а, мрежи, а, чрез които производителите, които се натъкват на някакъв проблем, да могат да се обръщат на, към технически компетентни лица, които да им помагат за решаване на тези проблеми. Значи е, този наръчник е инструмент. Той е, как да кажа, база за по-нататъчното развитие на нашата компетентност и познание. Като цяло, и тук вече се ориентирам към заключенията на своето изказване, има проблеми, които остават а именно най-големият проблем е, че прилагането на гъвкавостта зависи от добрата воля на държавите членки. и Това а, създава известни изкривявания. И се остава с впечатлението, че Европа не успява да постигне развитие еднакво за всички. Това, което в една държава се дава, се отнема в друга смят... има така убеждение, че нашите продукти са по-малко безопасни от продуктите, произвеждани по промишлен начин, но това убеждение няма никаква научна опора. Няма никаква причина, поради която да ни се отказва възможността да се прояви гъвкавост. И в тази връзка бихме желали Европа да ни помогне. Още е, по е, голям проблем е, че от 28 държави членки е, за сега само от 15 имаме членове. Трудно е да се организираме цялостно, защото в тези държави, които не членуват при нас, производителите са в много отдалечени места, много са изолирани и много трудно се организират. Следователно, организацията им изисква голямо време. И най-сетне Важно е, когато общуваме с административните органи, независимо на, дали са национални или европейски, да се умеем да убедим, че спецификите са свързани не с начина по който разпространяваме продуктите си, а с начина по който ги произвеждаме. Аз не мога да кажа каква е хранителната стойност на моите сирена – И не мога да го кажа не само защото продавам пряко или чрез един посредник, а защото във всеки сезон и във всеки месец дори млякото, което получавам от животните си, е различно. Тоест, непрекъснато през годината хранителната стойност на млякото се мени. Освен това, работя по традиционен начин, не измервам продуктите, които влагам а, чрез везна, а, понякога а, слагам на око, понякога слагам а, така, както изисква традиционният способ, а, това, което е необходимо за млякото и от тук хранителната стойност се променя. Значи, нашата специфика се крие в начина на производство, а не в начина по който реализираме продукцията си. Мисля, че това е основното, което трябва да се знае за нас. и благодаря на всички ви за вниманието. Bene, grazie, veramente molto interessante e complimenti per la creazione di questa rete. E благодаря, това беше изключително интересно. Няколко колеги поискаха да вземат думата и да се изкажат. С колегата Джузепе обаче него го няма, затова давам думата на следващия колега. Е, благодаря, господин председателю. Аз искам да ви благодаря за експозето, за изложението, което току-що чухме. Аз съм развълнуван от това изложение, защото а, то даде много ценна информация а, за една полетна е, и полезна инициатива за този пилотен проект. Мисля, че това беше инициатива на един е, наш бив член, Бив член на този парламент, господин Стефан Лефол, бившия министр на замеделието на Франция в последствие. Е, имам спомени за зараждането на инициативата и за това искам да ви поздравя с успеха, който пролича от всичко, което ни казахте е, много говорим за конкурентното земеделие и е, се питаме сега за това на къде ще тръгне общата селско-стопанска политика. Вие, е, вие за пореден път доказвате на този фон девиза на Европейския съюз. Европа означава единни в разнообразието вие показвате, че земеделието е живо на европейска територия и че това, което вие правите, може да бъде съвсем конкурентно, да се конкурира добре с произведеното в други региони. В момента ще е, ще правим доклад за бъдещето на е, овцевътството и козевътството в Европа. Европа не е хомогенна. Нейните региони много се различават. Има множество е, особености регионални, традиционни. Често пъти овцевътството и козевътството се развиват в региони с тежки природни характеристики, с неблагоприятни географски специфики и а, вие доказвате, че няма нужда да се чака, че и там може да се печели, и там може да се развиват конкурентни инициативи. А, е, като се отчита огромното разнообразие, а, е, с което се характеризира Европа, защото в разнообразието е и равновесието, което можем да постигнем. А, е, и това, че някъде има. А, географски ограничения или затруднения не означава, че не са възможни европейски действия. Възможно е чрез европейско съдействие да се подкрепи една такава дейност в един такъв регион и тя да бъде успешна. Поздравявам ви! Това, което казахте, показва, че няма добра или лоша дейност, а че дейността трябва да бъде съобразена с спецификата на територията. Значи някъде могат да се гледат само кози. И пак може да се направи прекрасно козе сирене. А, а, аз а, а, мисля за френските региони. Пелардон и други подобни. А, мисля, че а, давате прекрасни примери. А, и те са много полезни за всичко, което а, търсят европейските потребители, както и за тяхното здраве. Благодаря, ето Жозе Бове се върна. Пред... Иска ми ще този наръчник е, да е, съществуваше преди 40 години, когато се занимавах с мандраджийство. Тогава ме караха да правя разни неща, които изобщо не съответстваха на спецификите на, мошите, на моето стопанство. А, значи, е, тогава, за да ми запушат устата, просто ме връзваха за радиаторите в някой участък и а, така а, си решаваха проблемите с мен. Много производители в течение на годините заключиха стопанствата си, защото изискванията към тях не отговаряха на техния финансов капацитет и на характеристиката на стопанствата. Мисля, че благодарение на работата, която ни представихте днес, Настъпва смяна на епохата. Струва ми се, че един аспект е възможно най-важният е, в този наръчник, а именно да се каже, че не можете да задължите е, мандраджията да е, произвежда е, по определен начин. Вие сте длъжни да гарантирате безопасност, но в начина по който я постигате, можете да се различавате. И това е възможно най-добрата практика. Мандраджиите винаги са твърдели това и най-сетне, най-сетне Европейският съюз се вслуша в това настояване. Вярно е, че някои административни а, органи вече са по-напред от други, съобразяват се а, с а, тази специфика. И според мен това е една важна тенденция. Говоря, изхождайки от опита си във Франция. Приветствам това, че много от членовете на Комисията по земеделие в Европейския парламент участваха в началните етапи на вашата работа. Има един човек, без когото тази работа нямаше да потръгне Мишел Дюпон, мой бивш асистент, който в последствие се пенсионира. Това е негово дело и искам да му благодаря. Нека и всички ние му благодарим. Е, Госпожа Агилера. Muchas gracias, presidente. Благодаря много, господин председател. Тази инициатива наистина е много достойна. Искам да благодаря на Зелените за това, че подеха инициативата да се създаде мрежата. Мисля, че работа, която свършиха, беше много важна. Като представител на андалусийското управление в Южна Испания, работех за да се справим с проблемите, пред които са изправени малките производители, както и да намерим допълнителна стойност за техните продукти. Както казаха колегите преди мен, идеята е чудесна. Ние ви помогнахте, ние ви помогнахме да направите този наръчник за добри практики. Това е чудесна стъпка напред. Щеше да е чудесно да имаме такъв наръчник пред няколко години. Той ще да е полезен и на производителите в Андалусия. Искам да благодаря на всички от мрежата Face. Виждам как ми маха дамата от Гренада, най-красивия град в света. Добре дошла. Не съм приятел с никой друг. Искам да приветствам колегите от Испания и другите колеги, които дойдоха тук в Брюксел да ни представят този наръчник. И най-вече искам да ви поздравя за работата, която сте свършили. Това е от изключително значение – както и самата Мария Хесус знае. В един малък град в моята провинция има хора, които са решили да останат в този малък град и да се занимават с економическа дейност. И ако им провърви, ще създадат няколко работни места. Те създават и допълнително стойност, защото не трябва да подценяваме социалната страна на въпроса. Има твърде много хора, които бягат от селските региони, така че този вид инициативи трябва да бъдат подпомагани. Вярваме, че мрежата има ролята на истински пионер. Знаеме и други начинания в за неячийското производство, както и продукти, които се произвеждат от сирене. Процесът започна в Франция. Копираме в Испания много от нещата, които са направени преди това във Франция и така трябва да бъде, за да продължим напред. Ситуацията с хигиената трябва да се подобри. По време на моята администрация имаше сериозни притеснения. Трябваше да наложим правила за производство на този вид сирена. Но здравните власти гледат на този вид производство на сирене в занаячийските мандри, където се произвеждат няколко вида сирена, 30 или повече по същия начин, по който гледат на едно голямо производствено предприятие, нещата са различни. Важното е, че този вид предприятия дава добавена стойност, така че Надяваме се, че в бъдещето фермерите няма да са изправени пред проблемите, с които вие сте се сблъсквали. И тук не говоря само за сектора производство на сирена, но и за всички останали сектори. Чудесно сте се справили, поздравления. Имаме още едно предизвикателство пред себе си обаче. И това е нещо, към което искам да привлека вашето внимание. Свързано е с използването на думата за наятийски, на английски артизан, на етикета. Става въпрос за традиционно произведени, нещо, което се използва и в етикетирането на произведени от хранителната индустрия продукти, така че тук трябва да се направи разграничение. Не можем да имаме един и същи етикет за нещо, което е ръчно произведено и за нещо, което се произвежда в предприятие, защото това заблуждава потребителя. Говорим за производство, на продукти в специални условия във фермата и затова бихме платили по-висока цена. Отново искам да ви, да ви приветствам тук, господин Буда. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя колегата, който, която ни запозна с най-добрите практики. Да, наистина в селското стопанство в целия този сектор в Европа имаме нужда от подобни наръчници за най-добрите практики, не само в областта на производството на сирена. С моя колега Дантан посетихме Белгия, Австрия и трябва да кажа, че такъв наръчник би бил полезен на много фермери. В Румъния затворихме голяма част от своите предприятия, защото не можехме да разберем – каква е идеята и каква е необходимостта за такъв вид производствени и преработвателни предприятия. Много често инспекторите контролират и налагат санкции, без въобще да разбират какво се случва в този производствен цех. Това са инспектори, които никога в живота си не са били не са посещавали ферма и се занимават само теоретично със своята работа. Затова искаме да ви окоръжим и да кажем, че вярваме във вашия успех. Ще ви помогнем по всички начини, защото наистина вярваме, че такива малки ферми трябва да продължат да съществуват. Разглеждали ли сте възможността да създадете свои собствени места за продажба тогава, когато не можете да се занимавате с разпространение на местно ниво? Или през някакъв а, друг канал към пазара. Това, което питам всъщност е дали сте се замисляли да имате свои собствени магазини в някои по-населени места и какво се случва с Румъния? Защо Румъния не е част от вашата мрежа? Свързали ли сте се с някой там? Госпожа Патиер има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя нашите гости. Искам да ги поздравя за работата и за добрите практики, които чухме представени. Кризата в млечната промишленост и в производство на мляко е факт във всички страни. Струва ми се, че най-засегнати са новите държави членки на Европейския съюз, държавите от източна Европа. Производителите на мляко в Харватия са силно намалели, може би с 60% през последните няколко години. Миналата година 281% повече мляко внесахме, отколкото предходни години и това може да ви покаже колко е голяма кризата в този сектор. Трябва да търсим други решения, защото мерките, които в момента се предлагат, не са достатъчни. Вие наблягате на факта, че е от изключително значение да помогнем на производителите, за да могат те да организират своята мрежа. Съгласна съм с вас. Вие как работите? Какво бихте препоръчани на другите държави членки. Онези държави членки, които към момента нямат такава мрежа. По какъв начин биха могли те да организират своето производство и как да работят производителите на мляко? Какви регламенти бихте искали да приемем, за да се подобри ситуацията и въобще какво очаквате от нас, като от депутати в Европейския парламент? как бихме могли да променим регламента, за да улесним вашата работа. Благодаря. И последната колега. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones y también agradecer que hayáis venido aquí a presentar. Искам да добавя към това, което казаха колегите. Благодарности за това, че дойдохте и представихте пред нас наръчника. От всичко, което чух, ми стана ясно, че много от нас в комисията имат опит от различна гледна точка, но по някакъв начин сме се докоснали до това колко е трудно да се добави стойност и да се работи по традиционни технологии в малък мащаб. И за това искам да ви попитам какви допълнителни стъпки бихте искали да предприеме администрацията, в този случай Европейската комисия и Европейския парламент, за да успеем да гарантираме, че правилата в наръчника се прилагат правилно, така че всеки, всеки потребител и съответно всеки фермер да може да продължи да работи. Искам да знам и какви конкретни предложения имате във връзка с етикетирането. Дали трябва да има някакъв вид изключение, дали имате нужда от различен етикет, въобще какво да направим, за да вървят възможно най-гладко нещата. Още нещо, което ни засяга като евродепутати. Всички политически групи приветстват тази инициатива. И ми се ще по същия начин всички да работим заедно, за да видим как можем да продължим да отчитаме напредък по темата. По-рано ти, Клара, обясни какви сте били притесненията. Аз също съм имала притеснение от гледна точка на синдикалист. Това е нещо, с което се занимавах от самото начало на своята кариера. Много често традиционното производство на сирена – дава възможност да се сложи на продукта етикет традиционен продукт и как можем да избегнем това да се използва от масовото производство. Мисля, че в този случай местната администрация трябва да предприеме действия, защото трябва да се избегне вариант, в който Традиционно и за наячийско са думи, които се използват от индустрията. В Галиция сме изправени пред сериозен проблем. Опитваме се да предотвратим вариант, в който този вид етикети се използват от големите производители. Председателя благодаря, благодаря колеги. Видяхме един чудесен пример тук. Както нашите гости вече чуха, вашата инициатива беше подкрепена от всички групи и сега ще се обърна към вас за заключителни коментари и евентуално отговор на зададените от колегите въпроси. Благодаря. Първото, което ще кажа е, че господин Андрио е развълнуван. Аз също съм развълнуван и някои неща не направих както трябва. Забравих да поздравя депутатите, особено някои френски депутати, които ни подкрепиха от самото начало. Имаше и полски депутати сред тези, които ни подкрепиха. За съжаление нямам техния списък, но те много ни помогнаха в началото. Наистина искам да изразя благодарността си към Мишел Дюпон, който винаги бе наш посредник и е, беше много важно да имаме е, към кого да се обърнем в Брюксел, защото ние не пътуваме често до Брюксел или Страсбург. По отношение на организацията и защо Румъния все още не е вписана в нашата карта, и по отношение на казаното от Жозе Бове е, за това, че преди 40 години администрациите много са го турмозили с глупави правила. Ами във Франция еволюцията от тогава до сега не е малка. Защото ние сме се организирали и сме настоявали за нея. Констатираме, че с някои от новите държави членки, които все още не са част от нашите мрежи, Дания, Естония, Румъния, се сблъскват с някои проблеми, по-скоро в източната част на Европа, но има и други държави, където тези проблеми все още съществуват. Така че работим, за да приобщим тези страни и прекалено строгото тълкуване на нормативната уредба все още е проблем, който ни е, преследва. Е, искам да кажа, че многократно сме подчертавали гъвкавостта. Е, е позволена от европейската регламентация, но не е задължително държавите членки е, да се съобразяват с нея. И те могат е, да я възприемат е, при собствени модалитети. И затова някои държави членки, отделни органи, отчасти поради неразбиране, отчасти е, за да се улеснят, тъй като имат е, за извършване много проверки, решават е, да не прилагат гъвкавостта. Значи, проверяващия е този, който може да се отклонява от изискването за гъвкавост и тогава на производителя се пада да обяснява кое как прави. Е, имаме нови контакти и в Гърция, и е, в България. Е, надяваме се, че и те ще се присъединят към нас, обаче за момента там не е добре структурирана организацията на производителите. Как да се направи тази организация по-лесна? Необходимо е време. При нас всички работиха върху наръчника – и а, сме привличали в тази работа както самите а, малки производители, които често пъти казват а, това не можем да направим, онова не можем да направим, едно ни затруднява, друго ни затруднява. Работили сме и с технически компетентни лица, които проверяват производителите. А, в а, всички страни които изпитват затруднения, трябва опитни производители да се срещат с административните органи, за да обясняват кое как се прави в другите държави членки. И е, сега този наръчник е, вече е много полезно средство за такива разяснения, защото той стъпва върху е, европейския регламент. Но, както казах, е, работа е необходима във всички държави членки и за нея е необходимо време. Ако трябва да се изкажа съвсем пряко, Ние имаме нужда и от финансова подкрепа, както при изготвянето на наръчника, тъй като а, нашите сдружения в отделните държави членки са малки, производителите ни са малки и средства никога не достигат. Беше зададен въпрос за етикетирането. Нашето искане е много, много елементарно има една разпоредба, която позволява да се направи изключение от задължението за посочване на хранителната стойност. Тази разпоредба, това изключение <clears throat> трябва да се прилага към онези, които произвеждат по традиционен начин. и също така ние искаме изключенията за нас да не бъдат свързани с това, че продаваме само пряко или чрез минимален брой посредници. Един посредник, например. Аз произвеждам сирене в региона на Алпите. Имам заинтересовани клиенти в Париж. И за да стигне сиренето ми от моето стопанство до Париж, е, трябва да се обърна към търговец е, на Едро. А, това е искането ни. И също така да се отчете, че ние не знаем хранителната стойност на своя продукт, е, тъй като тя се мени според състава на млякото в отделните месеци. Също така Макар Европа да не може да задължи държавите членки в момента да прилагат гъвкавостта, може поне на ниво европейско да бъде създадена група за обмен на практика и мнения между онези, които извършват проверки и производителите, като тези, които са членове на нашите сдружения, за да могат те да обсъждат проблемите, проистичащи от прилагането на европейските правила на място и за да е, става ясно на европейско ниво как понякога гъвкавостта се пренебрегва и е, абсолютно всички могат да имат полза от един такъв разговор. Така е, органите и експертите, проверителите от страните, които са по-стрикни в тълкуването на правилата, които се отнасят с по-голямо недоверие към гъвкавостта, ще могат да чуят едно положително послание и евентуално да променят практиката си. Не искам да ви отнемам много време. Ние се опитваме е, да изградим Европа на нашето ниско ниво. Трудно е, е защото не всички говорят е, добре английски, особено в началото. Е, трябваше много да се организираме, много усилия да положим. Искам да благодаря на всички, които участваха в изграждането на нашата мрежа, на колегите от всички страни и на всички, които участваха в изработването на наръчника, защото той бе, е, се превърна в успеха, за който говорим днес. Felicidades. Felicidades. Поздравления. От името на <clears throat> нашата комисия и от името на нашите депутати поздравления за работата, която вършите. И това се отнася за всички от които работят в тази област. За днес, колеги, приключихме с дневния ред. Остава ни дегустацията на сирене на третия етаж. Е, тя ще се състои в ресторанта Ян от 6 часа. Приключихме малко по-рано. И така ще се видим в 6 часа в ресторанта Ян. Утре продължаваме в 9 часа с нашия остатъчен дневен ред и с обикновения ни председател.